Дневния ред са едноминутните изказвания. Хората, които са получили време за изказване, знаете, че винаги има повече желаящи, отколкото от времето, с което разполагаме. Моля, зачитайте това. Благодаря, госпожо председател. Лисабонския договор в член 3 говори за кохезия на територията и за солидарност. И това е една от основните цели на Европейския съюз, за да даде възможността за отстраняване на разликите между регионите и е, по Лисабонския договор е, трябва да се подкрепят островните райони. Аз се намесвам, е, защото испанското правителство е, иска да отмени полети до е, Мениля и е, до Канарските острови. Това са отдалечени райони, а самолета е необходим, за да се стигне до тези отдалечени райони. Те зависят от транспорта, в противен случай няма никаква връзка с външния свят. Така че това е много лошо за конкурентоспособността на тези райони и аз съм сигурна, че вие ще настоявате пред Испанското председателство. Благодаря ви. Сега. <clears throat> Госпожо председател, скъпи колеги, ние знаем, е, че не е хубаво да се лъже. Знаем, е, че е, трябва да държиш на думата си, защото човек, който не държи на думата си, е мошеник при преговорите за присъединяване на Латвия към Европейския съюз е, правителството на Латвия е, обеща на съответния комисар да реши проблема с имената на гражданите, но проблема така или иначе не е решен. Все още има 300 хиляди е, граждани на Латвия, които нямат гражданство. Е, така че е, явно стана модерно да се лъже на европейската сцена. Е, може да се заблуждавам, но все пак проблема трябва да се реши. Благодаря ви. Господин Крис Дейвис, господин председател, непрекъснато про... раз... дискутираме газа, економическата блокада, която се поддържа от Израел там и всички мъки, които тя причини. Но нека да а, поздравим някои добри неща, които се случват там. Две, два рекорда поставиха деца там. 7000 деца пуснаха хвърчила, а също така други поддържаха топка и във въздуха баскетболни топки. Тоест, те се занимаваха с неща, които трябва да ги разнообразят малко в тези теж... тежки места. Аз искам да поздравя тези деца и да напомня, че половината от населението в Газа са под 18 години. Те не са гласували за никого, те не са виновни за проблемите в тази област. Те искат да имат нормален живот, искат да имат надежди за бъдеще. Искам също да благодаря на силите на ООН и тяхната работа и работата на всички палестинци, които дадоха възможност да се организират тези летни лагери. Благодаря, господин Фонси. Има думата. Госпожо председател, международната преса ни съобщи окоръжаващи новини от баската страна. Един представител на ЕТА е предприела на инициатива за мирно политическо решение и прекратяване на военните действия, което е нещо повече от примирията, които за сега съобщаваха мнените и създаването на един международно споразумение, в което Европейския съюз може да играе роля. По отношение на Северна Ирландия, Европа изигра решителна роля по време на мирния процес през 1998 година. В Баската страна Европа също трябва да поеме своята голяма отговорност, за да може родилата се днес надежда да не бъде задушена от предразсъдъците на консерваторите. Европейският парламент трябва да направи всичко възможно, за да може мирния процес да се развие. Госпожо председател, Баския конфликт е в сърцето на Европейския съюз. Това е един опасен на все с демокрацията. Имаме интерес да допринесем за мирно решение. Благодаря ви. Господин Фокс сега има думата. Благодаря. Всяка държава членка в Европейския съюз се, трябва да затегне колана. В момента в Европейския съюз се непрекъснато затягаме коланите и дънакоплаците също трябва да се ограничават, а и да се съобразяват едновременно с това, с все по-големите разходи на Европейския съюз. Защо всъщност непрекъснато говорим за защита на дънакоплаците, като допълнително увеличаваме разходите? Трябва да отделим повече средства за образование и други жизнени сектори, които всъщност остават назад в нашите разходи техните бюджети дори биват намалени. Иска много повече солидарност, която да бъде показана от страна на комисаря, който а, стои тук. Тези разходи, за бюджетни разходи за важни сектори ще бъдат намалени с още 20% за следващите години. А, трябва да се върнат тези средства в бюджетите на държавите е, членки. Благодаря. Сунтес. Господин Сунтес е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Кризата в еврозоната, която доведе Гърция, моята страна, до кризата, която преживява сега, показва значителния демократичен дефицит в Европейския съюз. В Гърция не се прилагат колективните трудови договори и всъщност има политически преврат, защото законното правителство в Гърция не може да взима решение, тъй като Международния валутен фонд и Европейския съюз взимат тези решения вместо правителството. И това, което искам да подчертая е, именно този политически преврат на европейско равнище, защото финансовият механизъм, член 122, според който държавите членки могат да сключват заеми. Това решение се взима без консул... да бъде консултиран Европейския парламент. Бих искал, госпожо председател, този въпрос да бъде обсъден на базата на законните текстове. Господин Бартен. Uh, Благодаря, госпожо председател. Аз съм представител на Уелс и съм силно разтревожен за плана на комисаря Левандовски за бюджетната отстъпка. Според комисаря Левандовски, тази бюджетна отстъпка за Великобритания вече не е оправдана и трябва да бъде е, спряна. Господин Левандовски, вие е, казвате така но всъщност британските граждани ме питат защо трябва да плащат все повече. Къде е истината? Британските граждани допринасят с над 10 милиарда а, лири в европейския бюджет. Ага, вие използвате тези пари за да подкрепите економиките на Гърция, Латвия, Унгария и други страни, чието економики в момента страдат. А, искате от нас да платим още 23 милиарда лири. Колко още трябва да плащаме? А, искате от нас да намалим бюджетните разходи колко трябва непрекъснато, колко трябва да плащаме още... Моля ви да прекъснете, колега. И колко дълго трябва да плащаме за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 Но с е, това решение в крайна сметка се целеше е, да се коригират е, Версайския договор. Оказа се обаче, че е, диктатът е, наложен е, в е, моята страна бе лош диктат. И тъй като сега живеем в една Европа, която разширява границите си, което желае да отмени изцяло границите на територията на целия континент, призовавам всички да подкрепите нашите тежнения. Госпожа Неделчева е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да повдигна един въпрос, който е в центъра на медиите, а именно интеграцията на ромите в Европа. Утре ще се проведе дебат с комисията и съвета по този въпрос и се надявам, че комисията ще следи за спазване на законодателството и политиката, породена във Франция, няма да доведе до неправомерни действия. Наистина днес се нуждаем от истинска стратегия с устойчиви е, решения, за интеграция на това население, достъп до образование, адаптирани форми на обучение, така че да се спази стратегията 2020, достъп е, до семейно планиране, лекарска помощ и е, устойчиво решение за достъп на ромите до пазара на труда и има европейски фондове за тази цел, ние трябва така да направим, че държавите членки правомерно и а, да ги а, приложат. Прекъснат е оратора от председателя. Шила. Госпожа е следващия оратор. Благодаря на предишния. Благодаря. Шенгенското пространство е пространство за свободно предвижение на хората. И а, мисля, че държавите, които участват там, вече а, бяха одобрени за тази цел. А, имаше е една процедура по оценка, която трябва да завърши до края на тази година. И аз лично считам, че Румъния е способна ефективно да управлява потоците по външните си граници, като спазва стандартите на всички държави членки от шенгенското пространство. И това не е свързано с придвижването на европейски граждани по европейската територия. Европейската координация има за цел да подобри ситуацията на ромите в европейското пространство, не да ограничава правата на гражданите, така че е напълно нетолерантно и неприемливо да се правят подобни действия и да се споменава при, присъединяването на Румъния към шенгенското пространство. Госпожа Билбао има думата. Благодаря, госпожо председател. На 28 август активисти, борещи се за свободата на Западна Сахара, бяха арестувани. Ние се борим за правата на затворниците в Куба. Ние се борим за правата на хората лишени от свобода и затова по същия начин би трябвало да се застъпим и за правата на затворените активисти в Западна Сахара. Тези хора имат право на глас, те имат право да протестират и по отношение на страната на баските ще кажа, че бъдещето на баските и на тази територия зависи от гарантирането на правата на човека. Господин Мигалски е следващият оратор. Благодаря много, госпожо председател. По време на вакансията е, Русия отново е, се забелязаха нарушения на правата на човека. В Ингушия имаше отличания и в Дагестан, както и демонстрации на 31 е, юли, на 30 август. Михаил Шнайдер беше сред арестуваните, както и Дмитриев, Путинов. На 25 август по време на концерта на Юту в е, Москва е, бяха иззети и унищожени материали от е, щанда на Amnesty International. И наистина не трябва да забавяме тези факти при преговорите с тези наши партньори. Благодаря. Слуша Фигередо. Благодаря, госпожо председател. Това лято безработицата в Европа се увеличи. 10% от а, е, хората в Европейския съюз са безработни, но тази цифра е още по-висока за младите, според Евростат. И като че ли съвета и комисията не отделят е, никакво внимание на тези цифри. А, къде е такъв случай прилагането на пакта за стабилност и как се прилагат мерките за затягане на хуаните в економиката а, в този, за този проблем? Страна като Франция. Виждате какво правят. Много хора бяха експулсирани, например, от ромски происход. И това повдига ксенофобия на ниво държави членки. И то е такова поведение е неприемливо. И в крайна сметка, вместо да имаме свобода, свободно движение на хората, имаме само свободно движение на капитали и стоки. Благодаря, колега. Колегата Фернандес е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, в Европейския съюз Стотици хиляди хектари гори изгарят всяка година. Тази година има страшно големи незащитени области, например натурални природни паркове. Близо до Барселона имахме такъв проблем. Това е редовно събитие и то унищожава нашето природно наследство и нанася е необратими щети на биоразнообразието и на инфраструктурата и осложнява екологичния проблем. Европейският съюз въобще не инвестира в превенцията на горските пожари. И резултатите от горските пожари са още повече опустяване на районите, превръщането им в пустиня и също така напускане на регионите, напускане на населението на тези региони. Така че мисля, че трябва да имаме програми, които да подкрепят тази инициатива. Сега господин Критес. Trei luni de când printre vicepreședințele Parlamentului European se numără... Благодаря. Три месеца изтекоха, откакто господин Токенштайн беше избран за заместник-председател на Европейският парламент след много спорвани избори. И много хора казаха тук, че този избор ще бъде а, началото на сепаратизъм, особено за новите страни членки. Идеята беше да постигнем някакво помирение – господин Токеш определено насърчаваше най-различни шовинистки и а, други подобни послания тук в Европейския съюз и а, засяга а, пряко Румъния по този начин и нейната територия. Имайки предвид неговото поведение, лично аз бих желал да се, той да, бъде, да, оттегли своята, да се оттегли от поста заместник председател на Европейския съюз. Благодаря. Колега... Благодаря, госпожо председател. Е, миналата седмица аз съм доволен да за това, че, че председателят на Европейската банка ще бъде избран автоматично за следващите 5 години председател на Европейският борд за наблюдение на системният риск. По този начин Европейската банка ще бъде още по-съсредоточена и ще участва още повече в финансовия надзор и ще си сътрудничи с институциите. А, лично аз съм присъствал на а, периодичните изслужвания на господин Трише тук в Европейския парламент и то по най-различни теми, било то цени, било финансова стабилност. Като либерал, аз лично мисля, че имаме нужда от повече финансова стабилност. Но а, с новата реформа, която провеждаме, ще бъде много трудно да а, имаме добър бизнес. Благодаря. Мариса? Госпожа Мариса Мациас. Благодаря, госпожо председател. В Европа и по-специално в Португалия много от работниците а, бяха в а, обувния сектор бяха директно засегнати. Този сектор е в много тежко състояние. Мисля, че трябва да имаме повече уважение. От началото на кризата има над 8 милиона безработни в този сектор и ситуацията става все по-тежка. По принцип Европейския съюз има дълготрайна, многогодишна традиция в защита на правата на работещите. Аз се питам каква, как ще защитим техните права в този случай, как е, евентуално комисията, какви мерки ще предложи комисията, за да защитим а, тези тези работещи, които, някои от които бяха уволнени само защото си позволили в работно време да изпратят СМС. Господин Хигинс. Благодаря. Английските банки и, и ирландските банки а, всъщност се превърнаха в а, един от най-големите длъжници. Имаме реалност, в която ирландското правителство всъщност в момента е оставено да предполага само. И това, което знаем, е, че за изминалите 6 месеца тази година ситуацията само се влушава. Министъра на финансите на Ирландия е тук в Брюксел тази, е в Брюксел тази седмица и търси сътрудничество от комисията. И аз моля комисията да дадат повече информация и съответно да подпомогнат банките ни в следващите 2-3 години. Благодаря. Благодаря ви, колега. Госпожа Миниес има думата сега. Благодаря, госпожо председател. В Чили 33 миньори е, продължават да стоят под земята и очакват е, спасение. Те имат право на нашата солидарност. А в Рагон е, миньорите, както и на друго място, из други места из Испания също имат нужда от помощ. И всъщност нещата са в ръцете на Европейския съюз. Той трябва да ги спаси. Когато приеме регламента за подпомагане на въгледобива, ще гарантира тази помощ на миньорите в Испания. Много от районите ще могат да бъдат спасени което е, наистина ще означава оцеляване на единствения местен източник на енергия. Наистина комисията трябва да е наясно за стратегическото значение на това решение. Tack, fru ordförande. I fjol röstade Europaparlamentets fiskeriutskott mot att förnya... Благодаря, госпожо председател, казва господин Хакленд. Е, в е, комисията е, по рибарство ние гласувахме наскоро за удължаване на споразуменията в тази област. От е, няколко години вече е, е, Страната се развива самостоятелно. Ние е, за поредните предстоящи избори изпратихме е, група е, депутати, които ще участват там като наблюдатели. Така че в Гвинея Конакри изборите са от много съществено значение, тъй като вече е, бяха установени някои фалшификации. Е, датата се отложи за 19 септември. Европейския съюз трябва да следи много внимателно всичко, което става в страната. Следващия уред. Благодаря, госпожо председател. Бих е, искал да е, говоря за референдума в е, Молдова. Гражданите се произнесоха за преки избори за президент. Комунистите бойкотираха референдума и това доведе до съответните резултати. Нямаше достатъчно участие на референдума. Демократичната коалиция в Кишине трябва да, се, да преодолее този провал така че е, да е, върви напред Молдова към, по европейския е, път. Благодаря. Yeah. Господин Иван. Genau, Sie haben das Wort. Herr Ivan Katalin. Имате думата, господин Каталин, Иван Каталин. Република Молдова се намира в политически блокаж от близо една година. И въпреки всичко си даваме сметка, че тази държава е, осъществи голям напредък по европейския си път. И е, референдумът би могъл да измъкне държавата от този политически блокаж и да я сплича още повече с Европейския съюз. Това не беше възможно, но не можем да говорим за победа на комунистите, спрямо Алианса за интеграция към Европейския съюз. Това е всъщност само една спънка по пътя на Република Молдова. Мисля, че трябва да подкрепим държавата, трябва да продължим да я насърчаваме, защото тя определено доказа, че има желание да се присъедини към Европейския съюз. Господин Казак. Госпожо председател, протестът на имамите и мюфтиите от всичките 1200 мусулмански настоятелства в България, който започна през юни, се задълбочава в събота главно мюфтийство в софия бе обсадено от охрана изпратена от нежелания но наложен от съда председател на висшия мюсюлмански съвет недим генджев която не допускаше служителите до сградата дни преди свещения мюсюлмански празник рамазан байрам. мюфтиите внесоха двеста и тринадесет хиляди подписа в защита на легитимното си ръководство избрано през две хиляди и девета година което съдът все още отказва да регистрира тази абсурдна ситуация свидетелства за грубото вмешателство на държавата в самоуправлението на религиозните общности на принципа разделяй и владей. мюсюлманите в българя са жертва на незаконни действия които потъпкват правовата държава заради летаргията на съдебната власт и правителство което не е в състояние да гарантира свободата на сдружаване и вероизповедание на гражданите. ето защо призовавам за специална проверка от страна на европейската комисия по случая. благодаря vielen dank! da herr ehrenhauser jetzt dann doch bei uns ist gebe ich ihm jetzt das wort. Да, ви думата. Ще е, направя изказване от името на е, европейските е, агенции. Днес във Виена участвах в представенето на една книга, джабен формат, посветена на изпълнителните и централните агенции на Европейския съюз. Броят им скоро ще бъде 40. 1 милиард и 700 милиона годишно ще бъдат е, средствата, които ще отделяме за агенциите. Една голяма част от е, проблемите, които предстоят да бъдат решени, наложиха именно създаването на тези агенции. В е, програмата, която сме е, разработили, предвиждаме економии на средства в размер на 400 милиона годишно. Благодаря ви, колегата Миколаш. Ще спра вниманието ви на едно събитие в Братислава миналата е, седмица, в понеделник. 8 души е, станаха жертва на е, състояние на мок обхванало човек, е, който освен, че уби 8 е, граждани на Братислава нарани още 40. Това не беше акт е, мотивиран от е, омраза. В никакъв случай не става дума за расова омраза. Става дума наистина за трагичен инцидент, за трагедия, която обаче налага да направим някои изводи относно системата за сигурност, за безопасност, която защитава гражданите в нашата република. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Държавите членки трябва непрекъснато да се съобразяват с ограничените си бюджети. Европейският съюз има много важни фондове, например рамкова програма 7, фонда за структурния фонд и, и други. Мисля, че трябва да ги използваме по-добре. И днес ни ще казано, че ще има над 1,7 милиона лири, които ще бъдат използвани тези фондове за Уелс. И голяма част от тях ще дойдат от програмата, от Европейската рамкова програма. И искам също така да благодаря на Уелското правителство, също така на Ник Албърт и всички, които допринесоха. Разбира се, Надявам се да продължим така и за следващата финансова перспектива до 2013. Благодаря, казва председателката. Сега господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Снабдяването с електроенергия е много важна част от проблемите на Европейския съюз. Разбира се, държавите членки ще се постараят да постигнат целите за ВЕИ, каквито са залегнали те в нашия дневен ред, но трябва също така да се ориентираме и към трети доставчици. За сега тези страни имат двустранни отношения. Трябва да постигнем многостранни отношения, така както го изисква Лисабонския договор. Надявам се, че това ще бъде един от приоритетите и ще имаме обща енергийна политика, така както имаме обща риболовна политика и други. И първо трябва да осигурим както сигурност на доставките, так, второ трябва да сме сигурни, че няма някои страни да се облагодетелстват за сметка на други. Благодаря. Госпожа Сабо е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Продоволствието е свързано в дългосрочен план с здравето на хората и на нездравословното хранене може да доведе до ракови заболявания, сърдечно-съдови, до диабет, така че е особено важно да се разполага с съответното обучение за здравословно хранене. Училищата могат да играят съществена роля тук. Бих искала да привлека вниманието също така за вредните за вредите от някои играчки свързани с храните а, при, в някои заведения за бързо хранене. Благодаря ви, колега. А сега господин Папа Николао има думата. Благодаря, госпожо председател. Всички тук говорим, че трябва да се инвестира в образованието и в общество на познанието. И то с всички възможни средства. Едновременно с това трябва обаче да кажем какво не, е, не функционира правилно в европейските страни. И тук ще дам пример с Гърция. В Гърция ученик може да влезе в университет след като е издържал приемен изпит. Средната оценка е 10 от 20. Трябва да има минимум 10 от 20, за да може да влезе в университет. И гръцкото правителство обаче премахна тази минимална оценка. Следствие на което студенти се записват с оценка 0,9 от 20. Трябва да се прекрати подобна, подобно функциониране на университетите, за да се осигури качествено образование в Европа. Госпожа Херцак има думата. Това, че в Юго-Источна Европа економиката се съживява и е в много по-добро състояние, е наистина хубава новина. Економическите параметри е, и за Унгария показват е, подобряване. Но също но лихвените проценти е, едва ли скоро ще бъдат е, намалени, което означава, че условията за изплащане на е, взетите заеми от гражданите, включително и заеми за жилище, ще е, се влушават. Е, хората едва ли ще могат е, да се справят с финансовите проблеми. Така че много милиони хора са засегнати от лихвените проценти по валутните кредити. Благодаря. Макарена е град в Колумбия през 2009 година много от хора, обитаващи селските райони в тази част на Колумбия, загинаха поради отравяне от питейната вода. Оказа се, че няма е, сигурни гаранции за това, че водата ще е, бъде е, не само с необходимите качества, но и няма да бъде опасна за хората. Видяхме колко е, страшни могат да бъдат последствията. Ние посетихме този район. Едва ли има друга страна, в която процента на безследно изчезналите лица е толкова висок, както в Колумбия. Става дума за 19%. Ние в Европейския съюз трябва да се застъпим за правата на тези хора. Госпожа Гион има думата. Благодаря, госпожо председател. Отново искам да подчертая трагедията с тази жена, осъдена от иранското правителство, и допълнително наказание от налагане с къмшични удари и всъщност извиненията, представени от вестника, нищо не са променили. И наистина, за да се спаси Сакине, поде голямо движение и наистина Иран е а, е, такава а, е, държава, приемаща а, е, подобни мерки. Наистина ние сме длъжни като политици, като граждани, като човешки същества да попречим на а, това убийство и апелирам към мобилизиране на общественото мнение. Господин Портас е докладчик по темата финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Това е следващата точка от дневния ред. Има